колеги! Радвам се и съм щастлив да приветствам президиума на Западния съветски съвет. Ръководена е делегацията госпожа Онор Бракона Дотир от Исландия. Костите са на трибуната. Редица от Нашите колеги са се срещнали с колегите от Ферерските острови и Исландия. Говорили са по въпроси за засягащи Арктика и риболова. Благодарим ви за вашето посещение. Добре сте дошли. И така, продължаваме с доклада Елон.